Allora, possiamo iniziare i lavori della Commissione? Comincio con l'informare la Commissione... Започваме с работата на комисията и с препоръките на координаторите, които бяха направени вчера вечерта. Надявам се, те да бъдат прияти без каквито и да е проблеми. Най-напред преработването на член 168 със, статута на, със съвета. Това е докладчик от НП. И освен това, въпросите към съвета ще бъдат взети предвид. Е, освен това, регламента за споразумението за асоцииране Става дума тук е главно за търговско споразумение. Е, тук ще има докладчик от социалистите. На трето място тълковане на член 50. Асоциирана комисия и промени за пленарните заседания. Тук сме направили писмо до председателя на парламента институционалното споразумение с съвета за Лисабонския договор. Докладчика ще бъде оцелените. Авко иска неговия докладчик да присъства на преговорите. Освен това, ще има делегация от 6 члена, от двама от НП, двама от социалистите, двама от Алти и още няколко колеги, които ще отидат в Полша. С заместник-председателя ще обсъдим пред програмата. Освен това имаме доклад по собствена инициатива за едностранни е, становища от страна на държавите членки, заедно с съвета. Доклада вече е започнал. Става дума за тълкуване на регламента. Това ще е доклад по собствена инициатива. От АВКО имаме инициатива за развитието на конституционалната реформа в Унгария. АВКО ще задълбочи изследването за електронното гласуване, за да се види какви са възможностите за приложение на пети... петициите на гражданската инициатива. Хе... Господин Хефнар е направил предложението. Десето. Комисията по петицията ще бъде информирана, че 0809 от 2010 година няма да бъде продължена, защото е, Съюза не разполага с компетенции. Освен това, на по-нататък комисията ще възложи и проучване за създаване на политически партии в държавите членки. Какви са независимите кандидати, участие на гражданите, участие на трети страни, е, граждани от трети страни, които живеят в държавите членки и техните права. Още едно проучване. То ще бъде до 22 март. Ще, ще се приемат предложения. Господин Мендес направи предложение за едно особено едно допълнително заседание на 22 март в Страсбург. То бе прието. Освен това ще говорим още веднъж за член 136. Това бяха моите съобщения. Господин Мендес има думата. Господин председател, това, което току-що предложихте, то би трябвало да изслушаме господин Балгери в пленарна зала преди гласуването, за да може да чуем как вървят преговорите, как са вървели преговорите защото ние сме дали мандата след гласуването миналия понеделник и мисля, че това е продуктивно преди под... за подготовката в пленарна сала. Конституционалната комисия също знае за нашите начинания и политическата група също трябва, политическите групи също трябва да бъдат информирани, защото в Брюксел ние почти не може да имаме време, нямаме време за дискусии. А пък от друга страна, подготовката е важна, за това е хубаво да информираме Конституционалната комисия и трябва да, да разкажем на колегите какво са ни казали докладчиците. Бих се радвала, ако бъде прието това предложение. Председателят нямам ни против това, което каза господин Менте Стевиго. Председателя трябва да вземе решение. Координаторите бяха за това, а сега трябва да реагира комисията. Ако нямате възражение, значи ще се видим на 22 марта, за да получим допълнителни разяснения от колегите от колегата Галтиери. И така, преминаваме към дневния ред за днеска сутринта. Най-напред имаме доклада ДАВ за реформата. Господин ДАВ, имате думата. Uh, добро утро, господин председател и добро утро на всички. Благодаря за усърдността ви това, че внесахте толкова много изменения към резолюцията, към договора, която е предложена. Както знаем, това е една сложна структура, поради което трябва да сме изключително внимателни, работейки по тези три инструменти договора и акта. Ще започна с това да спомена четири изменения, които съм внесъл аз самият. Първото, изменение 25-то, alerts us to the uh, fact that uh, this is a formal uh, legislative initiative of the Parliament and therefore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 предложеният от мен списък на избирателната система е за предпочитане. Така че вместо а, да имаме избор на кандидат за листата, единственият избор ще бъде да изберем блок предложен от политическата партия. Аз съм против това и ще бъда много честен, защото ще снижи потентността на реформата, силата на реформата и ще лиши гражданите от, от прилагането на възможността за собствено решение или дискреция и ще увреди националното гласуване. Изборът между личности и, или дали личност, дали националност ще бъде един фактор, важен фактор, който ще насърчи а, гласоподавателите да отидат до урните. И ще има. А, и ако приемем предложението на МП, този стимул а, ще е важен, тъй като ще увеличи броя на гласуващите. Но не трябва да влагаме прекалено много власт в европейските партии. Както знаете, е, те трябва да бъдат овластени да си изготвят тези листи с кандидати А това, което се предлага, според мен, е, за съжаление, е стъпка назад. Зелените. Джералд не е тук, казва оратора. Аз мисля, че той предлага да се извадят един вестен брой евродепутати от а, бройката от 50 и няколко. Мисля, че това едва ли може да стане. Тоест, едва ли не да обираме каймака 205, т.е. да снижим сегашния брой на евродепутатите. Госпожа Белие иска 20-те и да станат 27. Аз се разбирам какви са мотивите но трябва да кажа, че ще, това ще означава едно объркване и ще така наведена мисълта, че всяка държава може да има един допълнителен член на Европейския парламент а, в резултат на този транснационален експеримент. А не е така, нали? Британският ми колега от Шотландската национална партия иска да има регионални избирателни райони, в държавите членки. И това а, се подкрепя от финландски, скандинавски евродепутати, които биха желали да има автономни региони, като Фьорските острови, които да бъдат представени в Европейския парламент. Мисля, че аз лично не, мисля, че не можем да го направим. А, и трябва да кажа, че това е отговорност на финландската държава да си организира вътрешно нещата и разпределението по отношение на автономните региони. А... Да, за Фариорските острови стават. Сега. предложението за да се премахнат националните листи. Господин Гереро и господин Готиери предлагат и структурни, и съществени промени по, по съдържанието в това, което аз предлагам като изменение в протокола – за имунитета и привилегиите. Аз искам да кажа, че това трябва да бъде направено в първичното законодателство. Идеята да имаме разпоредба или правило, с което да разписваме детайлите, е вторично законодателство и то не е достатъчно за това да гарантираме имунитет на един член на Европейския парламент на наднационално ниво. Но това също е дискутируемо и ще го обсъдим. Господин Готиери и няколко италиански колеги предлагат хора, които са уличени в сериозни престъпления, да бъдат да нямат е, възможност да има блокаж е, за тяхното номиниране към Европейския парламент. Интересно предложение. Но какво ще стане, ще видим. Също ще обсъдим и този въпрос. Що се отнася до математическата формула, аз е, искам да кажа, че по, да посоча, че ние сме взели принципно решение и се опитваме да постигнем съгласие по него. И то по един прозрачен, добре организиран начин и конституционално правилен, така че да няма никакви пролуки и да не може да бъде оспарвано в съдилищата. За всички онази, които, иска, които са против това усилие и искат да го спрат, добре е да се запитате какво друго тогава. Когато искаме да защитим парламента срещу нападки, които биват, както знаете, повдигани относно нарушения на договора. Смятам, че формулата за кембриджкият компромис е правилна и по нея имаме консенсус в сравнение с предишни, така да се каже, състезаващи се математически упражнения, като си даваме сметка за ограниченията, които ни налага самият договор. Праговете, които трябва да спазваме. И и принципа за дегресивна пропорционалност или спадаща пропорционалност um, една система, по която всички ще се договорим, трябва да бъде да лежи на здрави основи, да укрепва мандатите на всички членове на парламента и да улеснява политиките. Искам да подчертая едно последно нещо – ние, разбира се, можем да се върнем към политическият бартер, който прилагахме в миналото. Но нека се запитаме относно безпристрастността като важен елемент при политическите преговори. предложението от Джералд е за една параболична формула, която въвежда три теста, така да се каже, или проверки, докато стигнем до изхода, но това според мен е по-непропорционално от сравнение с кембриджкия компромис. Ето ви последния доклад. от Кембридж, който беше ви раздаден. Заслужава си отблизо и много внимателно да бъде прочетен. А за това как ще процедираме, за мен ще е интересно да чуя колегите. Аз предлагам да се проведе заседание на докладчиците Сянка идния вторник към около 5 часа след обяд, когато аз ще изложа компромиса, който почива на, Кембр... на кембриджския компромис. ще бъде въведен постепенно на етапи а, и аз ще обясна как точно ще стане това постепенно по време на няколко мандата. Ще има и заседание на специалния комитет в Страсбург на 7 където вече ще разгледаме резултатите от дискусията, проведена в нашата група в Страсбург. Те първа ще гласуваме на 19 април, както вече се договорихме. Благодаря много, господин Даф. Имам дълъг списък от желаящи да се изкажат. В 10 часа ще трябва да гласуваме доклада Юнак. Така че, моля ви да не говорите по-дълго от една минута. Господин Шефлин. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дав за този важен и вълнуващ доклад. С много от нещата нямаме проблем транснационалните листи. Единствената ми резерва е виждам доводите в полза на тези листи и да не се дава прекалено много власт на председателите на партиите, но в случай, че те са полуотворени, възможността националното гласуване да бъде включена не може да а, бъде изключена. А тук има опасност. За това предпочитам затворените листи. Давам си сметка, че е по-малко демократичен. А, дали тези а, полуотворени листове а, ще стимулират а, броя на гласуващите, не съм толкова а, уверена. Може и в една посока да тръгне, може и в а, друга. И аз бих казал, че по-добре да се придържаме към затворените листа, въпреки а, контраргументите. Е, електоралният регистр, който стана дома ако ще го ще имаме такива транснационални листи, трябва да го приемем много сериозно и да помислим за такъв всеобщо европейски регистр. Сегашният не е удовлетворителен, не работи добре Виждам проблемите в него и също по време виждам, че е мащабно това ново а, въведение, но трябва да гарантираме тези транснационални листи да проработят успешно. Истинският проблем, с който се сблъскваме, е с математическата формула. Ако погледнете този доклад, който беше раздаден тази сутрин е тук на моето бюро, държави с среден размер не се справят. Такъв един компромис може би е добър е, да бъде едно, и едно предизвикателство и математически да е отличен, но политическите последици а, е, за средните държави ще бъдат неприемливи особено като изключим Германия, едва ли ще има много полза. Не ми се струва, че е перфектна причина да въвеждаме много мощни кампании, да провеждаме евроскептични кампании, особено за малките и средните държави, които получават доста средства в резултат от членството си в Европейския съюз. Моят е, унгарски избиратели, е, ако видят че от 22 се свалят на 17 броя на евродепутатите, това е просто неприемливо. И го казвам наистина със съжаление. Разбирам политическата важност, значимост и полза от това да имаме правно не оборва, без об... възможност за оборване а, предизвикателства. И това сме го дискутирали, но въпреки това ми се струва, че политическите последици са такива, че едва ли бихме го подкрепили. Дори няма начин да го подкрепим. Още една-две дребни неща. когато се споменават етнически малцинства, трябва да кажем всички малцинства, не само етнически. Освен това, с изключение на тези една-две древни неща, доклад е отличен. И спирам до тук. Е, ми dispiace да ви i темпи, ma lo devo fare. Adesso do la parola al collega Съжалявам, че трябва да прекъсна, но не ми остава друго, господин Валкери. Благодаря, господин председател. Рапорто конфирма quanto il tema sia importante anche Виждаме от предложенията колко важна е темата. И докладът да, никак не е изключен, напротив даже. Той третира много важни теми. Искам да каже какви предложения направи нашата политическа група. Ще ги разделя на категории. Най-напред – транснационални списъци. Е, това е една спорна тема. Не искам да го крия. Така е. Тук си сигурно си има много проблеми но въпреки това подкрепихме това предложение за транснационалните списъци. Proporre un emendamento che elimina riferimento alle preferenze. Би трябвало да направим препратка към преференциите, дори по отношение на полуотворените листи. И това е риска от национална лоялност и от националните преференции. Защото в такъв случай бихме имали отражение на големината на държавите. В такъв случай бихме получили една двойна преференция. Ето защо решихме, че по-добре е да изключим преференциите. А сега по отношение на математическата формула. Това, което се предлага, отговаря със сигурност на трите критерии, предложени от господин Тав, и аз смятам, че формулата е доста разумна. Тя отговаря по принцип на абстрактните критерии, а именно, че ще се спазва по-добре принципа на целесообразност. Европейския парламент е представител на гражданите и е, това все повече се възприема и в съвета, политически погледнато, формулата отразява отделните системи, отразява пропорционалността на, силата, на силите. Имаме екстремния вариант, който е възможен. Е, това ще доведе до преразпределение на силите и тук е, политическите последствия са неясни. Затова ние пред, предлагаме едно по-амбициозно решение. Е, тук става дума и за договора. Искам да уточня следното. Във всички случаи ние също искаме да предложим промяна на договора. Тогава много хора биха казали искаме референдум. Това означава, ако ние правим промяна на договора, така или иначе, и това смятам, че е наложително, то тогава тази промяна трябва да отразява принципите на договора, а именно принципите, които постановяват състава на парламента. От една страна парламента е представител на гражданите, депутатите са представители на гражданите, от друга страна обаче с съвета в съвета, от друга страна, така или иначе, постановява как да се, какъв да е състава на Европейския парламент. И това е противоречие. И така, обратно към промяната. Ако правим промяна, то е, тогава трябва да сме много внимателни. Когато се предлагат транснационални листи, тогава трябва да, трябва да има процедура на съвместно вземане на решение между парламента и съвета. Това е посоката, в която вървя в моето предложение. Тоест, не казвам не на математическата формула, но аз казвам, че е, това е борба, която, която съзнателно трябва да водим по отношение на съвета. Освен това имаше предложение от колегата Хепнер. Той говори за параболата вместо фикс проп. Но ние смятаме, че процедурата е по-важна от е, начина на преразпределение. Освен това има един блок от предложения, който се съотнася с вече засегнатите от мен теми. Господин Гуартиери, казва председателят, ако може да се ориентирате към приключване. Да. Има един такъв блок за предложения, които се опират на състава, които засягат състава на парламента, а именно състава на парламента е какъв какъвто беше преди Лисабонския договор. А освен това, по отношение на изборите, парламента трябва да решава кога ще са изборите за европейски депутати. Не бива да има привилегии, имунитети, които да се дефинират в последствие. Тези неща трябва да се дефинират от парламента предварително, а не от съвета, тъй като в крайна сметка Европейския парламент е представител на гражданите. И още две, по два, два детайла. Много колеги, не само тези цитирани от господин Тав, но и други колеги правят недиректни преправки при различните членове към регионалните избори и избирателни райони. Мисля, че това не е правилно. Исках, имам предвид тук член 1 и 2. В член 1, алинея 1, се казва съвсем ясно, че регионалните изборни региони могат да се създават без, спазване, без накърняване на пропорционалността. И ако запазим този принцип, то тогава никъде не би трябвало да правим препратки към регионалните изборни райони и така нататък. Защото в противен случай може да се получи противоречие с националната пропорционалност. Може да има различни групирания по отношение на национални, регионални листи, изборни листи, но така или иначе държавите трябва да бъдат разделени на изборни райони, които, които противоречат на националния принцип. Е, това е основата, това би трябвало да се промени. Това е основното, което трябва да се промени. И накрая – е хората, които са осъждани. Има три престъпления, които се уточняват. Злопотреба с обществени средства, организирана престъпност и корупция. Това са трите престъпления, които, ако човек ги е извършил, не бива да става европейски депутат. И, освен това, имаме Европейската заповед за арест. Това, тези четири критерии трябва да взимаме предвид, когато обсъждаме този въпрос. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да кажа, че съм напълно съгласен с доклада. Извинете, че съм съгласен, че доклада на нашия колега Андрю Дъв е особено интересен. Някои от вариантите обаче, които той е избрал, са напълно неприемливи според мен. Първо, разбирам предпочитанието за преференциалното гласуване, но не разбирам защо Андрю Дъв смята, че това е подходящо за 27 държави членки. Това поражда риск за националните подходи. преференциалното гласуване подставя, поставя под риск националните системи. Второ. Нещо, което намирам за особено очудващо, е тая формула – Първо, не съм съгласен, че това е нещо, по което може да се постигне компромис. Няма компромис между никого. Някой, някои е, математици, избрани от някого си, е, са предложили тая формула, но тя не е общо прията. Няма компромис. Компромис означава съгласие. Това, което си мисля е, че е много интересно да се запознаваме с подобни изследвания, които да ни помогат, помагат да вземаме решение. Но от това само по себе си не представлява компромис. Отхвърлям изцяло и езика, формулировката и идеята, че това е една неутрална, безпристрастна формула – всеки, който се е занимавал с а, изборните методики, а, знае, че а, е, няма неутрални формули при избирателните системи. Ясни са резултатите от тая формула. Да се даде превес на големите държави и да се потисне тежестта, да се намали тежестта на а, средните, като например Швейцария, Португалия, Чехия и така нататък. Със сигурност за тях няма да е а, приемлива тая формула. Със сигурност не е неутрална, защото неутрални, безпристрастни формули за изчисляване на изборни резултати не съществуват. Не съм съгласен и с цитата ви а, на Бундесгефасунгерищ, мисля, че не може да се е, е, сравнява европейския политически баланс с немския. не в е, е, Бундестага, но в Бундесрада поне има е, различни, е, различен вид гласуване, който е, не е пропорционално гласуване. Така е и в нашия съвет. Е, е, всичките тези доводи са неприемливи. Това, което имам да кажа на колегата Андрю Дъв е, че е, определено това е един много интересен дебат, много задълбочен дебат, но както вие преди ни, ни пожелавахте късмет и аз ви желая късмет с математическата ви формула. Благодаря. Grazie. Onorevole Efner, sempre raccomandando la brevità. Благодаря. Господин Хефнер има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, и аз смятам, че докладът прави голям принос към цялата тематика. Господин Тав е много решителен в своите предложения и но аз смятам, че тук става дума за две големи цели. Европейските избори да станат по-европейски и тези избори да станат по-демократични. Това са двете големи цели. Аз подкрепям идеята за, е, за европейски а, изборни региони, за един европейски изборен регион за 25 депутата. Аз смятам, че тогава избора няма да става на национална принадлежност на такава база, а ще става на европейска основа. Подкрепям и идеята за разпределяне на местата чрез единна формула, която да позволява Е, едно обективно разпределение и да ни помогне да преодолеем всякакви изкушения за а, гешефти и далавери. Аз съвсем ясно искам да кажа, че ако искаме да направим това, трябва е, да формулираме целият процес от правна гледна точка много ясно и от конституционална гледна точка. На второ място трябва да намерим съюзници, трябва да намерим един път, който да не поражда противоречие и съпротива. Е, от моя гледна точка трябва да... Е, от моя гледна точка една формула ще получи одобрение, ако се от отклони колкото се може повече от е, моментното разпределение на, неща, на, на местата. Вие си спомняте, че три пъти поставях въпроса при, при именно по отношение на формулата. Аз попитах има ли възможност за друг вид разпределение, т.е. да нямаме математическа формула. Два дена е, мислихме и Е, и мислехме дали има някаква друга възможност, някаква друга формула за разпределение на местата и видяхме, че няма такава. За съжаление, аз мятам обаче, че мога да предложа и е, друг начин – защото аз не смятам, че политиците имат право да кажат, има само един единствен път и по него трябва да вървим. Сега, моето предложение представлява една крива, при която средно големите държави ще загубят възможно най-малко места. И според мен това е една по по-правилна, по-справедлива формула, защото според Кембриджкия компромис имаме едно линейно покачване линейно покачване на, на пропорционалността, докато аз мятам, че във всек, всяка точка на моята крива е възможна пропорционалност. Би трябвало Е, знае, че е, като формулирам нещата по този начин, е, а именно, че в края на кривата да интегрираме дегресията, знае, че това от математическа гледна точка не е съвсем правилно, но а, идеята, е, идеята ми е, че след едно бързо покачване, ако следва едно намаляване, то тогава едно спадане, то тогава гражданите ще загубят интерес. Това би довело. За мен е странно, че господин Дав се позовава на <clears throat> Бундесфефасунгски Рихт. Аз се очудвам, е, че искаме една единна формула, която обгръща и покрива всички места. За мен е по-важно да имаме една справедлива формула. Аз ще разпространя моята графика, за да се запознаете с нея. Аз Изпробвах тази формула с 751 депутата и после с 726 депутата плюс 25 депутати от Европейския изборен регион. А, и тази формула, трябва да ви кажа, функционира винаги, дори и при едно евентуално разширение на Евросъюза. А, в Кембридж аз представих тази формула, но тя бе отхвърлена там. Няма да говоря за причините, поради които тя бе отхвърлена. За това обаче искам да я представя тук. Искам още да кажа нещо по следващата точка. Знае, че времето напредва. Аз лично смятам, че ако наистина искаме да прокараме тази идея за 25-те депутата и да направим и да направим европейските избори по-европейски, бих предложил 25-те да не ги включваме в сегашното разпределение на местата. Защото на първо място няма да имаме натоварване на темата разпределение на места тогава не бихме били заподозрени, че искаме да увеличим парламента и да увеличим неговия бюджет. В такъв случай ние не би трябвало и да правим промен, про, промени на договора. По принцип аз бих се радвал, ако имаме, ако при такива реформи, които засягат всички европейски депутати и цялата европейска демокрация, аз бих се радвал, ако има открити и честни дебати и ако определени идеи не се опитват да се прокарват прекалено суверенно и прекалено опорито. Аз малко се очудвам, че това сътрудничество до момента не се опосредства, не се поощрява. А, а това е необходимо, ако искаме да променим нещо по отношение на нашите партии и на съвета. Председателят. В 10 часа трябва да направим гласуването трябва да проведем гласуването, за това бих казал, че господин Салато ще е последният оратор. След това ще прекъснем обсъждането на доклада ДАВ. Ще проведем гласуването. И след това ще продължим с обсъждането на доклада ДАВ. Съгласни ли сте? След гласуването. Господин Салато има думата. Съвсем накратко, господин председател, това, което се прави тук при анализа на тези условия за състава на следващия парламент, мисля, че се опитваме да направим едно обединяване и модернизиране на условията за избори в отделните държави членки. Моята първа забележка. Знаем, че в Европа има държави, които имат закрити листи и други, които работят с преференции и това води до огромни разлики, защото закритите листи дават възможност на държавите членки да предлагат депутати, които упражняват голям натиск в ЕНП и представляват е, национални интереси. В Италия работим с преференции и тогава в Европейския парламент в Европейския парламент идват хора, не които са най-подготвени за Брюксел и Страсбург, а, хора, които имат най-голяма популярност в собствената си държава. Така че хубаво е да имаме една, едно е, определено единство. Това, което каза колегата, полуотворените листи. Хубаво е да имаме единна система. Аз подкрепям идеята за полуотворените листи. На второ място, е, процедурата, която следваме в момента, това е, тя не взема предвид е, представянето на жените. Има държави, които предвиждат преференции по отношение на правилното разпределение между половете, но има и други възможности, например интегриране на квоти за жените при изборите. Трябва да помислим върху тези въпроси, защото ние сме пример, да, ние трябва да дадем пример в Европа, как жените могат да се развиват на европейско равнище. Come deciso, dicevo, Sospendiamo il eh, dibattito. И така, както казах, ще прекратим дебата по доклада на господин Дъв, но ще се върнем към него по-нататък. Сега ще гласуваме по измененията на доклада Янако. Не знам дали госпожа Янако иска да каже нещо преди да гласуваме или да преминем направо към гласуването. господин председателю. Две изменения съм внесла аз и съм включила а, други предложения от колеги. Имаме 12 компромисни и някои, които не са компромисни. Се получиха. Председателя. Благодаря. А, когато стигнем до новите компромисни изменения, моля да ни дадете знак така че да знаем при гласуването. Благодаря. И така, нека гласуваме. Второ, второ изменение към първо към а, първи, първа точка на господин Дъв за, против, въздържали се, приема се. 23 Станимир Илчев за, против, Отхвърля се. 24-то. Господин Дъв, моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Шопфлин. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. Ханан и Ван Орден за против, въздържали се, отхвърля се. 28 дъв за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 дъв за, против, въздържали се, приема се. Първо компромисно изменение – 31 и 32 са включени в него. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Тридесет е следващото, по което гласуваме. Шолц. Господин Шолц за. Против. Отхвърля се. Следващото компромисно изменение, което включва 37, 38, 39 и 40. Седма точка. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение D, което включва 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към към параграф 8а за, против. Отхвърля се 11 на 9. 49 Хефнер отново за, Против? Отхвърля се. 10 на 10, така ще отхвърля 50 дъв за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 на докладчика за. против, въз... приема се. Следващите три ще гласуваме заедно. 52, 53, 54. За. За. Приема се. 55 отпада всъщност. Е, в резултат от предното гласуване преминаваме към компромисно е, изменение е, е на докладчика. Включва 56, 57 и 58. Моля гласувайте за. Против. Приема се. 59 и Илчев. За. Против. Отхвърля се. Компромис F включва 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72 и 74 за. Против. Ще трябва да преброим гласовете. Може гласувайте за отново. За. Против. Приема се. Преминаваме към 75-то изменение. Това е, е изменение за заличаване. Който е за, гласувайте против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 на дъв за против въздържали се приема се 77 отпада също и 78, така че 79 сега. Гареро. За. Против. Отхвърля се. 80. За заличаване господин Дъв за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 Хефнер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 Ламасур за. Против. Отхвърля се. 83 Дъв за. Против. Приема се. Осемдесет пет. Извинявам се. Къде представители 84? Обърках се, защото има две последователни на господин Дъв 84. Дъв за, против, приема се. 85. Грота и Гереро за. Против. Приема се. 86 дъв. За. Против. Приема се. 87 дъв за заличаване за против отхвърля се 88 Гереро за против категорично се отхвърля 89 за 89. Против. Отхвърля се. 90. Лампсдорф за. Против. Отхвърля се. 91. Дъв. За. Против. Приема се. Деведесет и две гурмай за. Против. Приема се. Поздравление, госпожо Гормай. Деветдесет и 94 отпадат, 95 дъв. Моля гласувайте за, против. Трябва да преборим гласовете за отново. Против. Приема се. Друго компромисно изменение Г включва 96, 97, 98 и 99. За гласовете, моля. Против. Приема се. Преминаваме към следващото компромисно изменение А. То включва изменение 1, 2, 3, 8 и 17. Моля гласовете за. Против Приема се. Преминаваме към четвърто изменение. Техническа поправка. Господин Илчев, моля гласувайте за. Против. Приема се. 5. Илчев. За. Против. Приема се. 6. Лампсдорф. За. Против. Приема се. 7 Шолц за. Против. Приема се. Следващото се включва в компромиса, така че няма да го гласуваме. 9 на докладчика за. Против. Приема се. 12 Шолц за. Против. Отхвърля се. 10 докладчика за. Против. Приема се. 11 Илчев за. Против. Отхвърля се. 12 Хефнер за. Не, извинявам се, 13 Хефнер за. За. Против. Приема се. Нека проверим. Дванайсет за, единайсет против. Добре, нека направим проверка. Нямаме карти entriamo anche il titolare. Eh. Allora, chi è favorevole all'emendamento? Sì, prego. Uh, Заповядайте. Е, е, господин председател, може би е, е добре да проверите колко човека от, колко депутата от ТНП има тук. Мисля, че са повече от 9. Dico che noi abbiamo contato solo nove voti del PPE. Comunque ci riproviamo. Allora... Ми девет гласа преброихме от НП, ама а, нека да видим отново 13-то изменение. Господин Хефнер, за, моля гласувайте. Пак 12. Против. 11. Значи още първия път правилно сме е, преброили. 12 на 11 приема са. 14 Хефнер за. Заповядайте. Ние гласуваме против господа Шмидт плюс е, Фокс. Е, няма как да сме 11, ако и НП са 9. А, Добре, ама 12 трябва да сме. 9, 9, а не, не, не, 11. <laughs> Трябва да се върна в училище. Е sempre bene verificare fino in fondo. Винаги е добре а, да се проверява. Siamo all'emendamento 14, Hefner, chi è favorevole? И така, 14 Хефнер, моля гласувайте за. Против. Приема се. Пак 12 на 11. 15-то изменение, пак Хефнер за. Против. Респинто. Отхвърля се. 16 Гурмайза. за. Против. Приема се. 17 Хефнер се включва в компромис А, така че не гласуваме. 18 на докладчика. Отпада. 19. 20 и 21. Всичките са изменения за заличаване. Гласуваме ви по трите. Господин председателя, комисията гласува срещу параграф 10 и след като сме гласували така, а, а той, тая точка от преамбюла е свързана с този параграф, мисля, че не трябва да гласуваме по а, тия изменения.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 Ci sono altre osservazioni, Господин Дъв, заповядайте. Изглежда колегата е прав, че не трябва да гласувам по това. Мисля, че за да изясним а, позицията, че сме против а, фискален режим за служителите на политическите партии, е, трябва да а, е, заличим а, е, този текст а, чрез гласуване, за да бъде съвсем ясно. Ами ста, вече гласувахме по 10 член което предполага, че и тези изменения отпадат, но добре, можем и да гласуваме по тях. 19, 20 и 21. Моля, гласувайте за. Против? Добре, приема се. Заличаваме тая точка от преамбюла. И така, минахме е, измененията. Нека сега да гласуваме цялата резолюция. За. Изключам нове. Chi è contrario? Против. Un solo voto contrario. Chi si astiene? Само един глас против. Въздържали се? Извинявам се, двама против. Въздържали се? Един въздържал се. И така, приема се с голямо а, мнозинство. А, поздравление на докладчиците. Си, прего. Президенте. Euh, Господин председателю, <clears throat> искам да благодаря на колегите от всички политически групи, които ми помогнаха в моите усилия и се надявам, <clears throat> че и в пленарна зала ще се радваме на същия успех при гласуването, както днес. Давам думата на колегата Хефнер. Искам да дам обяснение на вота съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчицата, особено за компромиса, за компромиса, който можехме да определим, но с изключение на компромис С, където разделихме идеите, които, на които е основан компромиса. Аз вчера за това направих свое собствено предложение за този компромис и го изпратих на докладчицата и ще го представим като устно изменение. Искам да помоля колегите да погледнат това устно изменение, защото то, то уточнява неща, които е, до момента не са засегнати и от правна гледна точка поставя цялото предложение в, в по-ясен правен контекст. То не изразява е, промяна по същество. Благодаря за доброто сътрудничество и поздравявам докладицата. Давам думата на господин Град. Аз няма да говоря за доклада, а за процедурата. Ние сме в Конституционалната комисия и знае, че по принцип трябва да гласуваме с карта, но понякога е разумно, за да видим доколко силна е политическата група. Мисля, че понякога е хубаво да гласуваме и с е-, електронни карти. Така се вижда политическата група как гласува. Затова и електронната карта е измислена, за да гласуваме с нея. Благодаря, казва председателят. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че преминахме през това гласуване, но вчера от секретарията получих указание, че е, две от моите предложения не са залегнали в компромиса. За това искам да, ги, да повдигна този въпрос сега. Е, ние хубаво, да, хубаво е да работим много ясно и чисто и да осветлим всички различни гледни точки в компромиса, но две от моите предложения не бяха взети предвид. Може би всяко предложение може да бъде взето предвид. Мисля, че няма друг желаящи да взема думата. Благодаря на госпожа Янако. Някой иска ли още да се изкаже? Не. Гурмай. А, Благодарихме всички на госпожа Янако. Браво за всичко. Сега по въпроса за електронното гласуване, честно казано, ако още в началото на гласуването бяхте казали, несъмнено щях да се съгласа. Не само защото сме комисия по конституционни дела, а по-скоро а, за да проверяваме гласуването с дигнати ръце. Сега да се върнем на нашата дискусия по доклада на господин Дав. По електоралната процедура господин Гереро поиска. Да, благодаря господин председателю. Не е лесно да се връщаш на тема, която е била обсъждана преди, след вълненията по гласуването. А, нека първо да сме сигурни, че всички духове са се успокоили, като че ли в момента не е такава ситуацията. Председателя призовава за ред и тишина. Всички да напуснат, които желаят да напуснат. И ако желаете да приказвате, приказвайте навън, извън залата. Благодаря казва оратора. Ще се върна на въпроса за преференциалната система на гласуване и защо се спирам отново на това. Причината е следната. В началото имаше, имаше доста а, голям консенсус за премахване на тази преференциална система. После се появиха хора за. Сигурен съм, че <clears throat> германската и испанската системи си приличат. В испанската имаме преференциална система в Сената и хората гласуват по един и същи начин за Сената и за Конгреса сега. Предимствата на преференциалната система, бих казал, са по-скоро теоретични и емпирични. Преференциалният вод не винаги, но много често води до вътрешни сблъсъци в рамките на една и съща листа. Има винаги опасност от отделни финансирания за всеки отделен кандидат. Но има и друга опасност, а тя е, че различните големини, размер на електората – би се отразил на електоралната платформа на една партия. Ако имаме преференциална листа, тя се обсъжда вътрешно на базата на една идеология. И аз мятам, че въвеждането на националния фактор ще елиминира тази идеологическа подводна мина, така да се каже. Аз мисля, че политическите партии на тях не се гледа в добра светлина, а, когато имаме преференциалната система. Ако гражданите като че ли гражданите от тях се иска да се откажат от политическите си принадлежности, за да проработи системата. А не можем да имаме силна демокрация без силни политически партии. Не можем да имаме а, европейска демокрация без силни политически партии. Така че аз съм против системата на преференциално гласуване, тъй като смятам, че тя изкривява целта, която ние сме си поставили и искаме да постигнем. Благодаря. Е, е, Сандергард. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Дав за доклада. И аз трябва да кажа, че не смятам, че предложението означава, че 16 от 27 държави ще а, имат само реалистичен шанс да прокарат своите кандидати. Но тук като че ли не е правил на самата ни нагласа и посока на мислене. Мисля, че можем да имаме състав на Европейския парламент по един пропорционален начин, така че т.е. пряко гласуване за кандидатите от а, държавите членки а от друга страна имаме и съвета. А, дискусията на, тук е едностранна. Ние говорим само за едната страна, за парламента. Ако сравним с Съединените щати, там има двукамерна система и там има пропорционална система по отношение на камерата на представители. А що се отнася в Сената, всеки щат, независимо от големината си, а, има представители. Значи ние в Европейския съюз а, имаме а, двукамерна система и това ще рече, че такава, такова едно предложение и една такава система би била неприемлива. Аз мисля, че цялата тази област е много интересна. И тези предложения насочват а, в посока, че когато избирателните райони вече ги има, а, така трябва и да се процедира. Когато имаме и 5% прак, няма проблеми. Но проблемът е, когато говорим за националното представителство в Европейския парламент, тогава вече имаме по-висок прак. Той е 8, 10%, даже до 16%. Er и ние от наша гледна точка, както и в съвета на Европа, а така и ние тук, при една пропорционална демокрация много високите прагове са неприемливи, примерно 10%. А казах вече, че има такива, които стигат до 16%. И аз мятам, че това предложение има своите ограничения, тъй като въобще не отчита дискусиите в съвета. Затова аз не подкрепям да, това да вървим в тази посока, така както го обосновава господин Даф в своето предложение. Благодаря. Давам думата на господин Сачковски. Много кратко, ако обичате. Как решихте въпроса за едно лице да се появи в два листа. Две листи. Ние не сме внесли предложение по това, но което, това, което искам да кажа, че ако не искаме тези транснационални листи да бъдат третирани транснационално, тогава имаме проблем с едно и също лице, което се явява в два две листи. И има различни решения, но аз просто искам да ви напомня, ако кажем, че едно лице може да се яви а, транснационално в два листи, нека сме практични и честни. Ще бъде трудно да убедим а, големите имена в парламента да бъдат само в транснационалните листи. Ако обаче позволим и в две листи, тогава ако едно лице от националната листа се яви в транснационалната листа, а, а, тогава се отваря повече място а, и повече възможности да бъде избран в Европейския парламент. Така че а, а, това го видяхме и в дискусията за математическите формули. Да, въпросът ми е, помислили ли сте по този въпрос и как а, предлагате той да бъде решен? Благодаря. Господин Браунс. Създаването на транснационален избирателен район за 25 има депутата в, в целия Европейски съюз, а, смятам, че ще бъде пренебрегнато като факт и възможност от електорато и ще доведе до някои безпредседентни последствия. Казват ни, че транснационалните листи ще бъдат балансирани по отношение на представителството на половете. Аз съм предпазлив към такива системи, които априори решават резултата от изборите, особено по отношение профила на успешните кандидати. А търсенето на равенство на половете е нещо, което всички желаем но сегашната цифра 35% ни настройва самодоволно, но и, се, и е добре сравнима с повечето национални парламенти в Европа. Да кажеш на партиите кого да изберат като кандидата а, в контекста на пол – а, прилича на това да предпишеш какво а, на, на избирателите точно какво да изберат. И предписвайки на партии такъв баланс, е, е обаче нещо по-важно от други критерии, които а, вземаме предвид и според мен е вмешателство. И за да се реши а, въпроса, държа, а, партиите, извинете, трябва да решат сами кого да номинират и кого не. Прочетах параграф 2 на доклада на господин Дав много внимателно и се надявам, че не съм го разбрал погрешно. Той казва, че се разпределят гласовете или по партийна листа, или по индивидуални а, кандидати в а, една листа. Това според мен ще рече, че избирателите ще могат да избират а, в, един, а, в една затворена листа. Тоест, аз виждам една а, листа, а, и, и като альтернатива имам друга а, опция и избирам а, затворена листа. Правилно ли е така? Добре. Това има своите достоинства. А, има достоинства наистина, тъй като позволява на избирателите да се разделят на една група умни и втора група не толкова умни и в самите избори им дават възможност да се местат от едната група, т.е. ако са малко в групата на мързеливите, на не по-ленивите, после могат да преминат в другата група. А също така им дава възможност сами те да решат колко умни са в края на краищата. Но не трябва да смятаме, <clears throat> че насърчавайки по този начин избирателите, ще насърчим баланса на половете. Защото това ще рече, че а, а, самият, а, самите избиратели предварително са а, за или един критерий по отношение на а, изборите. Благодаря. Господин Виланд. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че досегашната дискусия показва, че в този доклад не могат да се вземат прекалено много неща предвид. Е, прекалено разширихме дискусията на най-напред темата за жените. Това е важна тема. Обаче, като видя, че 25 държави членки в своите парламенти имат по-малко жени, отколкото в Европейския парламент. В Испания горе-долу са същия брой, както в Европейския парламент, а в Малта са по-малко. Така че този въпрос не би трябвало да го отежняваме с много квоти и много други допълнителни аргументи. Това беше на първо място. На второ място. Аз лично смятам, че тези допълнителни 25 депутата не би трябвало да ги включваме в това досие. Трябва да имаме, да изясним някои принципни въпроса и след това да се, е, да се занимаваме с тази проблематика. Мисля, че не би трябвало, както предлага колегата Хефнер, да, да включваме тези 25 депутати в общата, общата цифра. 750, е, но в крайна сметка се казва, че 750 са депутатите. Мисля, че имаме малка грешка в съвета искаше 750. Ние казвахме, че искаме при всякакви видове разширявания да имаме 700 депутата, а не повече. Аз предложих някои изменения на колегата Дав и правя предложение по отношение на населението. Аз използвам термина население на Съюза, граждани на Съюза. Мисля, че това е по-удачен термин от термина на колегата Хефнер. Освен това, опитах се да предвидя а, срока за изборите, а именно смятам, че до 31 декември следващите, е, датата за следващите европейски избори трябва да е ясна, трябва да е уточнена. В противен случай няма да отговорим на очакванията на гражданията. Изменение 93. Аз видях с голяма загриженост, че някои комисари се опитват опитаха, въпреки а, негативното отношение на парламента, все пак да станат комисари. Аз мисля, че ние не може да забраним на определени кандидати да, да се кандидатират. Ако искаме обаче да има европейски лица, които се подкрепят от гражданите, то смятам, че ни трябва едно бъдещо разумно решение. Това вие отчасти правите в доклада си, а именно засягате темата за имунитета. И тук аз а, съм направила изменение 108. Има някои държави членки, където където има имунитет, колегата Тапина, колега, други колеги, които не могаха да бъдат подведени под гражданска отговорност поради факта, че имат имунитет. Това не бива да е така. И сега, смятам, че ни трябва едно правно решение на проблема но и едно политическо, политически разумно решение. А при формулите, които се предлагат тук и, и, и искам да кажа в скоби, че а, политическите учения са обречени на провал. Нито една от тези по учения не може да подплати, да обясни та, формулите, които се предлагат тук не може да обясним на един 17 годишен ученик какво искаме да постигнем в Европейския парламент, а това би трябвало да е възможно. В противен случай, ако не работим в посока упростяване, ще се отдалечаваме все повече и повече от гражданите. И аз имам а, предложение за формула, така да се каже. Е, при всичкото ми уважение към колегите и към колегата Ранхел, например, искам да се спра на това, което каза господин Дав. пропорционалната, пропорционалното решение би означавало за Германия 130 депутати а за Франция, Италия и Испания повече от 100 депутата. Тоест, там, където се намираме ние в момента, би трябвало да има корекция по отношение то в полза на по-малките държави. Сега не става дума за това е, да отреже малките държави. Трябва, става дума за това да балансираме дегресивната пропорционалност преди да стана адвокат, исках всъщност да стана учител по математика и трябва да уточня следното. Аз не смятам, че една формула може справедливо да балансира дегресивната пропорционалност. Там където прилагаме една формула, трябва да знаем, че ще има място и за математическа относителност за балансирането на, дегресивност, на дегресивната пропорционалност. Това е математическа, математическа закономерност, която не може да се пренебрегне. Не би трябвало да, правим, да прилагаме политическа формула и да целим коришела фортун. Предложението, което аз направих, беше е, направено и при фазата, последната фаза на обсъждане на доклада Ламасури. Не, не предлагам формулата е един човек, една, един глас, Тоест, 90, е, числото 90, 90 плюс 6, както е в Бундестага. Всичките гласове се разпределят по автоматичен начин и то а, само 6 гласа се запазват за индивидуално гласуване, останалите 90 гласа се разпределят справедливо по, по, по федералните провинции. Защото в противен случай Полша ще получи един глас повече, ние ще получим е, един, един глас по-малко. Аз бих искал, аз бих се застъпил за един автоматизъм, който е справедлив и който ще е устойчив и в бъдеще. Господин Хефнер каза, че предлага друга формула, но въпросът е, че една прекалено сложна формула се оказва неприложима в а, дългосрочна перспектива, защото става прекалено тежка, прекалено сложна. Аз мятам, че 6 плюс остатък, една такава формула, би могла да е по-разумна и ще замести възможността за по-сложни формули. Разликата при тези формули е, че може да се борави с по-малки числа, но при големи цифри 700-750 депутати, както имаме ни. А, разликите са минимални. И рапторите стават минимални. Uh, нямаме нужда от математици от Кеймбридж – които да минават през всички комисии, да изчисляват пропорционалността на членовете. Um Извинявайте. Бихме могли да кажем, че може да избегнем голямата промяна на договора. Може нашата цел да бъде 2019 година, когато очакваме евентуално разширение на Европейския съюз и нарастване на, на населението, тогава още през 2014 година може да приложим изчисляването по тази формула и така нашата цел да е 2019 година. Мисля, че още от сега трябва да работим в тази насока, в противен случай много ще закъснеем. Благодаря. Господин Зундергард. You, eh... Благодаря, господин председателю. За повече точност ще го кажа на английски. Въпреки, че много се радвам, че разполагаме с превод на литовски от литовски. Въпросът е доста по-прост. Често пъти се говори за математични, математически подробности. Професорите от Кембридж са си прави, но задачата, която им е, е поставена, е, е всъщност грешна. Та отговорът на нашия проблем е много е, прост. Това, което те ни предлагат, е проста линейна пропорционалност. Да, добре, като начало това е приемливо в някои случаи. Въпросът е в това. Терминът дигресивна пропорционалност означава, предполага, че тя е нелинейна, Съвсем прости са нещата. Не просто да давате 6 места на онези, които в противен случай биха получили 0. Това означава, че за по-малките държави подходът е по-благоприятен, отколкото за по-големите държави. Тоест най-благоприятен е за малките, малко по-малко благоприятен е подходът за средните държави и за най-големите е най-малко благоприятен. Това е нещо много просто и то е постижи, постижимо обаче а, само чрез един нелинеен метод на изчисление, както а, посочи колегата Хефнер. Линейният подход е уникален и еднозначен. 6 слагате, е, теглите чертата на 6 и е, отрязвате до там. Да, има много други подходи, параболичен, има подходи, които се основават на други параметри, но какво е най-важното, какво е основното? Аз не участвах в а, разговорите и не знам какво Ламасур а, и другите колеги е са имали преди. Но изхода от тия преговори, а, който виждаме отразен в таблицата, е нещо нелинейно. Това е нещо, което се основава на интуицията, е, само на интуицията на участниците в преговорите. Някаква линия. Постави сте грешна задача на, а, на професорите. Ако има две подобни страни с почти равно население, и има, остава още едно място, което да се е, даде на страната, която има повече е, население. Е, това няма да доведе до никаква трагедия. Но, математиците всъщност са пожертвали е, общия принцип на нелинейност. Това е проблема. Всеки, който разбира нещо от математика, това ще го види от пръв поглед. Но, но това е една а, трудност, която а, възниква много често. Често, независимо колко а, добър е един математик, а, той работи въз основата на конкретна задача. Аз съм работил с много математици в областта на биологията, медицината и други области на приложната математика. Та, така е, много е важно как се подхожда към задачата, как се формулира тя. В това е проблема. Сега, ако кажем, че се отказваме от дигресивната пропорционалност и е, възприемаме линейната пропорционалност, това означава, че слагаме чертата някъде и отрязваме до там. Това е, е принципа е, в е, Лисабонския договор, но аз като политик ще защитавам страната си, защото тя е в неблагоприятно положение и ще настоявам, че с тази формула всъщност влизате в разрез с Лисабонския договор. Следващия въпрос е Ягела, който е изнесен литовец, станал е полски е, крал. Е, с, е, и това, е, това е аналогията, за която се сещам всъщност от нашата история е, с е, това, това е математически проблем. И така, а следващ следващата точка от дневния ред е ако, да изслушаме комисаря. Преди да дам думата на комисаря, трябва да приключим този дебат, който е много важен. Ще дам думата на господин Дъв, за да откликне на многото мнения и коментари, които се огласиха тук. Очаквам, че и комисар Шефчович е също заинтересован не по-малко от нас от този въпрос защото той е, е от важно политическо значение и за комисията. Прав сте. Прави се онези, които казват, че търсейки една всеобхватна математическа формула за разпределение на местата в парламента, носи риска да не вземаме предвид и представителството на държавите в съвета. Това е така, но това е, е отвъд нашият мандат и аз се надявам, че поне е, Лисабонския договор урежда този въпрос. Въпрос е за съвета е, за предвидимото бъдеще, в обозримото бъдеще. Ако не го прави, ако не го е направил през преговорите през последното десетилетие, се пълни с усилия да се въведат промени в състава. И ако искаме да наваксаме, ние се опитваме да насочим така а, нашия състав, че да е най-добре организиран, най-добре представителен и легитимен. Предложенията в а, моя доклад а, всички. А, наистина всички са насочени към постигане на тази цел. Разбира се, унези, които казват, че няма идеална математическа система, са прави, но в нашият ресор е да приложим възможно най-стриктен научен подход и да опазим системата от партизанщина и влияние на национални политики. Може да сме наивни, може да е наивен този подход, но но инструкциите, по които всички се договорихме в нашата комисия и тези, които дадахме фактически на математиците, бяха именно такива. А, аз искам също да потвърда, че те не са били подбрани произволно, тези математици. И че групата, която се събра и проведе една мозъчна атака в Кембридж, всички са а, високо подготвени академични личности именно в тази област. И съжалявам, че чух такива обвинения от е, е, преждеговоривши, че са били подбрани на, без, на пристрастна основа. Това е обидно за тях и уврежда тяхната академична, техния академичен престиж и имидж. Аз мисля, че основният въпрос, който трябва да си зададем е дали искаме да се справим с въпроса за състава на парламента като такъв така както ни го диктуват договора или да си кажем не, не, това е отвъд нашият политически капацитет. капацитет. И нека оставим всичко на съвета, както е било в миналото. Так, вие добре знаете каква е моята позиция по този въпрос. Аз ще продължавам да преследвам опцията за постигане на споразумение на базата на математическа формула. Но разбира се, ще вземем предвид и другите предложения, които тук бяха направени. Но същевременно ще поискаме от техните, от тези, които ги предлагат, да дадат много недвусмислени обяснения – на своите альтернативни системи, които предлагат. По въпроса за това, за затворените и полуотворените професионални, а, извинете, преференциални листи, аргументите бяха разумни, представени от всяка страна. Аз се продължавам да мисля, че трябва да дадем на гражданите възможност сами да решат, т.е. дискреция, кого, какво да подкрепят. Дали тези предложени от политическите партии или да изберат, да изберат един отделен кандидат като личност. Това ще бъде наистина един експеримент, в областта на транснационалната демокрация. на транснационални федерални партии. Аз оценявам, че трябва наистина, съгласен съм, че трябва да имаме силни политически партии, но ние сега сме в самото начало на тази кампания. Процесът едва сега започва. Ние сега го той сега се заражда, като същевременно сме свидетели на нарасналия престиж, авторитетен и опит на политическите партии в Европа. И се надявам, че това ще продължи. Но като един първи такъв експеримент, и то сега едва разгръщаш се, мисля, че трябва да сме много предпазливи още от самото начало да ги овластяваме с прекомерна власт. Рафаел попита какви са предпочитанията ми по това дали да позволим на кандидатите да бъдат и в транснационална, и в национална, и регионална листа, тъй като предложението е такова, че казва да и дава тласък на хората да се кандидатират в транснационалната листа. Аз се виждам, че в някои държави концепцията за двойна, двойно кандидатиране може да предизвика възмущение. Трябва да, смятам, че трябва да вземем решение по този въпрос посредством гласуване. Аз нямам предложение за промяна, което е нещо интересно, но очаквам, че то е било огледано добре. Господин Бронс смята, че експериментът няма да проработи, че е много ще нам... много малко хора ще отидат е, до урните. Да, има такава една, едно цини, цинично схващане за а, влиянието на политическите партии, че те като че ли не отрезяват европейското измерение в политиката – европейските парламентарни избори са наистина и това обвинение, е, че са доста националистични. И електората би желал нещо друго. Би желал федерални, партиите да бъдат федерални политически партии, които а, боравят с политически, економически и социални въпроси от федерално естество, но ще видим какво ще стане и кой ще се окаже прав. Още много добри пунктове има в а, изказванията. Оценявам високо обяснението, предложението на господин Филан и ще го проуча по-издълбоко. Както казах, организирам идната седмица заседание на докладчиците в Сянка и всеки, който е заинтересован е добре дошъл. Аз ще направя тогава едно предложение и дния вторник т.е. това ще бъде специално изваредно заседание на 7 пък в Страсбург, което ще бъде по-нататъчна стъпка в този дебат. Благодаря, господин Дав. Благодаря ви за цялата свършена работа. Наистина много работихте, за да се постигне консенсус. Работата в националните парламенти е трудна, тук е още по-трудна и трудността се дължи на факта, че в Европейския парламент ние сме свидетели на двете тенденции на европейската интеграция. От една страна междуправителствената тенденция и от друга страна тази, която се базира на европейска интеграция. Не знам дали ще решим този въпрос. От друга страна, в съвета също е, трябва да има правилно разпределение на местата. Това са две тенденции, които не могат да бъдат съчетани. От една страна имаме представителство на малките държави с, с, с е, съответното пропорционално представителство. В този случай обаче ако по-големите държави трябва да отстъпят. Тук става дума за по-нататъчна интеграция. Но, добре, благодаря на господин Дав. А сега е, комисаря Чович е тук и минаваме към точка 12. Е, извинявайте, точка 11 от дневния ред. Тук също имаме доклад на господин Дав а след това имаме структуриран диалог с Европейската комисия, точка 12. Доклада вече ни е бил предложен, запознали сме се, на 30 ноември се запознахме с него, има 11 изменения. Това е доклада за изменение на разпоредбите относно провеждането на изслушванията на номинирането за членове на комисията. И за това именно и комисарят Шефчович е тук. Той има думата за кратко въведение. Yeah. I mean, uh, I know you've been obliged to uh, listen to много дълго ме слушахте тази сутрин, за което се извинявам, каза господин Даф, но бихте ли ви позволили само да представя предложенията, и, прия, а и промяната, която съм въвел преди комисаря да вземе думата. С ваше разрешение, господин комисар. Да. Рамковото споразумение задължава комисията и парламента да се договорят, да се съгласят по изслушванията и процедурата по изслушванията, т.е. по одобряване на номинациите за членове на комисията. Т.е. ние сме били консултирани и а, се постига споразумение, а, договореност между комисията и нас. А, Нашето първоначално предложение включваше една новост, а именно да се поиска от избраният председател на комисията да обясни в парламента решението за разпределение разпределението на портфолиото. Това е едно упражнение, така да се каже, което липсваше в предишния опит на процедурата по одобряване. Парламента не като че ли не можеше да разбере и да оцени решенията на председателя по отношение на разпределението на ресорите. И мисля, че Това беше един минус за парламента. Да, всички сме много любознателни, несъмнено, но а, процеса на изслушване на отделните комисари а, ставаше все по-проблематичен поради неспособност да се обсъди с председателя Барозо неговото решение по състава на колегията. Така че аз предложих да поканим а, новоизбрания председател да се изкаже в парламента на съвместното заседание на конференцията на президентите и председатели на комисии господин Барозо изтъкна пред мен довода, че ако бъде задължен да се обяснява пред парламента относно твои критични решения за възлагане на ресори, това ще рече, че ще бъде задължен да го направи и пред съвета. Аз признавам, че това е важен елемент на правомощията на избрания председател. Именно разпределянето на ресори е негова, негово правомощие. И ако парламента случайно подкопае, отслаби отговорността и ролята на новоизбрания председател, това би било една грешка. Затова аз се оттеглих. своето из, изменение номер едно и го замествам, бих желал на негово място да внеса не към правилника, а към резолюцията един пасаж от, това, от тази промяна. Това е точно текста, който разбира, дадох. И там просто се казва, че Председателя на парламента, президента на парламента може да покани, може да покани председателя на комисията да се изкаже и да говори за разпределението на отговорностите в своята комисия. Надявам се, че комисар Шефчович ще е в състояние да ни увери, че това мое предлагано изменение от отговаря на изискванията на председателя Барозо и по тези, които ще го наследат в бъдеще. Това е всичко, което имах да кажа и с интерес ще чуя какво ще говори комисаря. Grazie onorevole Daff. Prima di dare la parola al commissario proporrei di trattare... Благодаря господин Даф. А сега комисарят има думата и бих предложил да следим точките 11 и 12. Моля комисара да е, се изкаже под тях едновременно, защото и двете области за нас са много важни. Структурираният диалог е важен. Но там нямаме много законодателни компетенции. И така, господин комисар, ако ви е възможно, Нека слеем двете теми, тогава ще имаме повече възможност за дискусии. Much, uh, uh, and... Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да разгледам и двата въпроса едновременно, за да ги раз... обсъдим съвместно. Наистина са тясно свързани двата въпроса. Първо искам да благодаря на вашата комисия за тази възможност да говоря по тема, която бе разгледана много кръсноречиво и щателно в доклада на господин Дъв. Става въпрос за изслушванията на номинираните за комисари и съответните изменения в правилника на парламента. Поздравявам ви за чудесната работа, която сте свършили при изготвянето на доклада по въпроса за процеса на изслушванията на бъдещите комисари. Както съм казвал и преди, повечето от препоръките според комисарите определено предлагат подобрения в процедурата. Последното устно предложение за изменение, което господин Дъв направи тук е особено важно, защото то е свързано с премахването на институционални проблеми за комисията. Защото при първоначалните приложения мисля, че бихме били в разрез а, с принципа на институционалния баланс и съответните правомощия на отделните институции на Европейския съюз. Така че а, а, изцяло подкрепяме а, устното изменение, което а, предложи господин Дъв защото то отразява сегашния институционален баланс, Лисабонския договор и също а, призовава за по-висока прозрачност. Защо избра, новоизбрания председател на комисията разработва по някакъв начин структурата на а, ресорите на комисарите? е един елемент, който липсваше в стария процес. Това спомена също господин Дъв и мисля, че е с новите изменения внасяме повече прозрачност в цялостния процес и ще осигурим по-добро разбиране за Европейския парламент за разпределението на правомощията на, на портфелите на съответните комисари. Що се отнася до другите аспекти на доклада на господин Дъв, с удоволствие би ги разгледал, защото Такава е оговорката ни а, в рамковото споразумение. Много се радваме, че можем да се произнесем по този въпрос и нещо повече. Това е въпрос от голямо значение за комисията. Знаем, след като човек е преминал през едно изслушване, а, си дава сметка колко важно и отговорно събитие е това. Затова подкрепяме е, тенденцията, която е, е очертана от господин Дъв в е, доклада му и призива за ясни, прозрачни и хоризонтални правила за всеки етап от парламентарните изслушвания. Знам, че понякога се е налагало да импровизираме, особено предния път. В политиката човек трудно може да избегне изцяло импровизацията, но разбира се, колкото по-ясно, колкото по-хоризонтално приложими са правилата, толкова по-надежден и прозрачен става процеса. Затова а, приветстваме постигането на максимален а, напредък по това хоризонтално прилагане на правилата по отношение на структурата на изслушванията, на оценката. И разбира се това, че остават някои правомощия в компетентностите на отделните комисии. Сега по-конкретно по същество. Смятам, че би било много добре, ако имаме, е, че ако се введе е, правило за предоставяне на еднакво количество време, еднаква дължина време за всяко изслучване. Е, така ще се осигури равно отношение към всички а, номинирани за комисари в, при изслушванията във всяка парламентарна комисия. След това също одобрявам правилото всеки номиниран а, да може в началото да произнесе встъпително слово и след това всъщност по време на което да изложи своите приоритети и възгледи в по-общ план, а преди началото на същинския дебат. Въпросите и отговорите. Във връзка с това, което казах вече, е, мисля, че трябва да, да се замислим за това каква е оптималната дължина на встъпителното слово. Почнахме с 20 минути, този път беше съкратено това време до 10 минути. 10 минути, извинете. Комисията смята, че не е никак лесно човек да а, представи всичките си приоритети и ангажименти, които възнамерява да поеме в рамките на 10 а, минути. Да, вие ще решите колко време да а, предоставите за това, но ви призовавам да преразглеждате този въпрос. 10 минути според нас са твърде кратко време, при положение, че самото изслушване продължава около 3 часа. Други процедурни аспекти на а, изслушванията ще е, засегна сега. Както знаете, процесът започва с един въпросник. Тук би било добре всеки комисар, всеки номиниран, да има възможност да говори по еднакъв брой приоритети, които в обхвата на а, неговия ресор. По отношение на оценката на изслушването и подготовката на комисиите за разискванията, а, мисля, че би било полезно и за двете страни, ако въпросите са подредени в тематични категории. Това е въпрос, свързан с подготовката на изслушването а, въпросника и оценката на изслушването. Сега, с това стигам до а, етапа след изслушването. Предложението да се въведе срок от 24 часа за публикуване, за издаване на оценката е много добро, защото по такъв начин се осигурява прозрачност и така се гарантира, че съдържанието на писмото за оценка е пряко свързано с съответното изслушване. Сигурен съм, че зная за какво говоря. Е, сигурен съм, че знаете за какво говоря. През последния процес, през последната процедура, по време на последната процедура, имаше е, три отделни процеса подхода. хода така че отново би било положително да се въведе боеднаквена процедура на оценка, което ще допъл... допринесе допълнително за яснотата на процеса. Бих искал да по устното изменение господин Хафнер, ако правилно чуха преводачите, искам а, да призова комисията а, за нейната подкрепа. От една страна господин Дъв се съобразява с европейското законодателство, от друга страна се постига повишена прозрачност на целия процес, тъй че и това изменение, както изменението на господин Дев, ви призвавам да подкрепите. По отношение на някои допълнителни елементи на а, доклада, господин Дъв а, посочи, че при а, встъпителното а, изложение на комисията встъп, е, в, при е, заседанието по встъпване в длъжност е, съвета трябва да се замени с председателя на съвета. Нямаме а, отношение по а, този въпрос. Разбираме ви съображението. Трудно е да се осигури присъствие на целия съвет на церемонията по встъпване в а, длъжност. И а, поканата на председателя на съвета е достатъчно любезен жест от страна на парламента. Накрая а, бих искал още веднъж да благодаря на господин а, Дъв а, за доклада. Да, макар и да имаме някои дребни несъгласия, като цяло гледаме много а, положително на а, предлаганите изменения в процеса. Те се основават на извлечени до сега полуки. А това е един процес, който е от голямо значение за работата на комисията. За това сме безкрайно задължени на докладчика за изготвянето на този а, доклад. Позволете ми сега господин председателю, да споделя някои допълнителни а, мисли, а, свързани с следващата точка структурирания диалог и а, между институционалното ни сътрудничество. Бих искал да заявя задоволството на комисията от изпълнението на рамковото споразумение до тук. Когато го обсъждахме преди няколко месеца, все още имаше известно напрежение, колебания и сериозни резерви от страна на съвета. Но а, смятам, че сега можем да се поздравим за постигнатите резултати. И дори след разгорещените дебати, които се проведоха на заседания на съвета на председателите на комисии, сега вече проблемите са останали а, на заден план. Онова, което тогава се е, възприемаше като проблем, като нещо, което би е, осложнило нашето сътрудничество, се оказа, че всъщност е, не е било а, е, толкова проблемо, проблемно. А, е, всъщност се свежда най-вече до а, е, боравенето с. А, поверителна информация. И двете страни а, работят много сериозно по този въпрос, така че в момента се работи по усъвършенстването на системата на Европейския парламент, така че тя да, да отговаря на международните стандарти и да може лесно Европейския парламент да получава достъп до класифицирана информация. Това е от интерес и за парламента, и за комисията, и а, адаптирането върви много добре от двете страни. Следващото нещо, което искам да кажа, господин председател, господин Касини, е сътрудничеството ни по регистъра за прозрачност. Е, разговорите с парламента се оказаха особено полезни при установяването на най-удачните решения по много сложни въпроси, свързани с е, трансформирането на един просто регистър в е, инструмент за повишаване на прозрачността. Как да се създаде един регистр, който да покрие и други области, други части от политическото пространство и политическите дебати в Брюксел. Благодарение на сътрудничеството ни с екипа по преговори от парламента успяхме да постигнем промените и ще постигнем а, и промяна в начина по който се гледа на прозрачността в Брюксел. По всички важни въпроси от политическите дебати. Те ще бъдат а, регистрирани по един положителен и прозрачен начин. Естествено, сега трябва да видим а, как да приобщим а, съвета, но аз гледам оптимистично а, на постигането на тази цел. И смятам, че това би било един много важен политически сигнал. Това трите институции а, да а, прегърнат идеята за а, насърчаване на а, прозрачността чрез въвеждането на регистъра за прозрачността. Последният въпрос, който обсъдихме в голяма дълбочина по време на предното пленарно заседание – бе промяната в договора и как да се създаде този нов елемент от европейския механизъм в, за стабилност и как да се вгради в цялостната европейска структура. Становищата на различните държави членки бяха доста сложни и а, често пъти несъвместими. Сега обаче можем да кажем, че ще можем да осигурим а, съгласуваност между економическото управление и Европейския механизъм за стабилност. Така ще се запазят всичките европейски компетенции и ще можем да запазим централната роля на комисията в структурата на тези процеси, което ще осигури по-тясно сътрудничество в Европа за, с цел закрила на общата ни валута. Това е много важна принципна позиция, която бе възприята от комисията и парламента. Смятам, че това е правилна позиция и че успяхме да оформим дебата по начин, който да отрази е, ясни линии на сътрудничество между двете институции в тази така важна област. И накрая програмата за работа на комисията. Много съм доволен от развоя на структурния диалог до сега между комисарите и комисиите в парламента. Опитваме се, както знаете, да введем тая практика, да не се съсредоточаваме единствено на следващата година, а да ви информираме с а, плановете на комисарите а, през следващите няколко години, горе-долу до края на мандата. Дебатите е, по такъв начин стават доста конкретни и се осигурява по голяма предсказуемост на действията на комисията. Така че очакваме структурния диалог да продължи да се е, води по този начин. Очакваме с нетърпение и а, срещата на председателите на комисии, с комисарите. Всички тези инициативи са много важни за програмата, работната програма на комисията за 2012 година, както и анализа на постигнатите резултати. А, през септември тази година ще бъде оповестен плана за следващия период. Необходимо е да се е, превърнат седемте е, водещи инициативи от стратегията Европа 2020 в е, конкретни действия. Това е следващата тема на обект на общи разисквания. В момента въвеждаме нови инструменти, като например ново економическо определение по сериозно економическо съгласуване и по-ясни и строги препоръки от страна на Европейската комисия. Естествено ще предложим и по-амбициозни мерки във връзка с програмата от Стокхолм, както и в други области, най-вече е, свързани с укрепването на ролята и е, ролята на единия пазар. Господин председател, знам, че не разполагате с много време, а, така че ще спра до тук а, и а, стига да мога, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Колегата Гереро има думата. комисарио. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз бях докладчик в Сянка по доклада ДАВ това беше един доклад, в който работихме всички много координирано и постигнахме широк консенсус. Въпреки това, представих някои изменения. И в тях Става дума за теми, които комисаря също засегна. Аз казах не 20, аз предложих не 20 или 10 минути, които да са да са предварително оговорени. Аз предложих 15 минути и казах, че може да, пред... да предоставим възможността на комисаря да говори по-дълго, по-нашироко, без обаче да злоупотребява с времето. Освен това имах още едно изменение. Когато имаме изслушване от 3 часа и когато кажем, че въпреки това не сме получили достатъчно, инф... е, достатъчно яснота и ни трябва повече информация от комисара, тогава трябва да имаме възможност при изключителни обстоятелства, обстоятелства да имаме възможност за свикване на ново изслушване, за да може да чуем и допълнително кандидата. И на трето място предложих координаторите на отделните политически групи да имат специална роля при организирането на изслушвания. Естествено, всеки депутат е хубаво да може да се подготви самостоятелно и да може да зададе своите въпроси, но моят опит е сочи, че винаги се поставят едни и същи въпроси или доста подобни въпроси. И депутатите, които поставят дадения въпрос, депутатите, които питат нещо, и също не се изслушват едни други и често поставят едни и същи въпроси. Затова може би е хубаво тук да включим координаторите на политическите групи, които да обобщат въпросите. Така депутатите в последствие имат възможност, биха имали възможност да се концентрират повече върху съдържанието на въпросите си и да питат неща, които вече не са, е, които още не са били питани. И накрая. Когато стигнем до резултата на, на, от изслушването, то трябва да бъде номиниран докладчик от съответната комисия, който да има институционализирана роля при изслушването. Сега към изменението на господин Дав. Комисарият каза, че по този начин се запазва междуинституционалния баланс, но може би трябва да изчакаме маничко, може би мога да доуточня своето становище, но мога да кажа се, за момента поне, че има и мещинен път, среден път. Тоест, е, председателя на комисията няма нужда да обяснява своите назначения, решението за назначенията, а средният път би бил, би бил председателят на комисията да представи общите критерии, по които разпределя постовете в комисията. Ето, тези критерии трябва да отговарят на приоритетите в програмата, която е представена в пленарна зала от страна на председателя на комисията. Тогава бихме имали диалог, а няма толкова да се съсредоточаваме върху контролния аспект на обмена на мнението. Нас не интересуват повече критериите за избор, а не толкова, <clears throat> а не, не се интересуваме толкова да контролираме дейността на а, председателя на комисията. Към втората част искам да кажа също нещо за а, реформата на договора. Доколкото ни е възможно, ще вземем предвид резултатите от срещата на върха по, време, по еврото от миналата седмица. Ще направим предложения за предстоящата реформа на Лисабонския договор и ще ги направим в пленарна зала. И е, както предвижда съвета, ще се опитаме да ги формулираме по съответния начин, когато знаем, когато е ясно, че не само съвета и държавите членки играят роля при този механизъм за стабилност, а че и комисията и парламента имат роля на координатори за, да, по отношение на този механизъм за стабилност. Това беше от моя страна. Благодаря. Ефнер. Yes, much, uh, Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте и представихте вижданията си по въпроса, сега по въпроса за изслушванията. Аз съм доволен от доклада на Андрю Даф и мисля, че всички оценяват, че това е един всеобхватен доклад с много препоръки. И смятам, че е също така разумно да обсъдим не само с назначените комисари, но и да започнем един обмен с новоназначения председател на комисията по общите идеи, залегнали в съставането на комисията. Също така, мисля, че тези комисари имат и задължението да го направят, но и от наша страна също да бъдат добре подготвени, а и ние от страна на парламента да бъдем добре подготвени, за да избегнем преповтаряне на един и същ въпрос по няколко пъти. Съгласен съм с идеята, че трябва да има един подготвителен екип във всяка комисия и то в него да се включат координаторите. Това би било най-добрия вариант, за да постигнем една последователност в изслушването. Ще ми се да се възползвам от този случай да ви запитам за състоянието на подготовката за Европейската гражданска инициатива. Първо от страна на комисията, а също и в а, смисъл подготовка а, на самите, самия персонал, техническата и политическата подготовка и как ще се развие процеса на подготвяне на ратифицирането в самите държави членки, особено що се отнася до проблемите за потвърждение на истинността, а и също на някои проблематични аспекти на процеса онлайн, който всички желаем и който е залегнал – в инициативата. Това са важните неща според мен. И последен кратък въпрос. Бих искал да ви запитам дали, т.е. какво е ваш, какво вие като отговаряш за междуинституционалните отношения, какво е вашето становище за това как работи, как да бъде изграден механизма за стабилността. Защото малко се страхуваме, че като че ли се изгражда извън на методите на Съюза и участието на институциите, особено на комисията. Тя има много познания и ноу-хау да борави с тези проблеми. Така че бихте ли коментирали? Ще се много, ще се радвам да чуя вашите коментари. Благодаря. Господин Даф иска думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на а, всички, които засегнаха темата за одобрение на моя доклад. Мисля, че господин Гераро и господин Шефчевич. И двамата са прави, казвайки, че 15 минути е най-подходящото време за едно изложение от страна на всеки комисар, а не 10 минути. Съгласен съм с комисаря, че всеки новоизбран комисар трябва да бъде третиран еднакво, равноправно и да има право на същата продължителност на изказване. Според мен тук трябва да насърчим отговорностите, да засилим отговорностите на координаторите и в край на краищата. трябва, дошло е времето да се справим и с членовете на парламента с лоша дисциплина. Ами това е парламент, нали? We do our best and I think we are, we are on the way to Тоест да подобрим, да усъвършенстваме целият процес. Ще по... задам въпрос на комисаря за кодекса, поведенческия кодекс. Това е от голям интерес за процеса на одобрение на една комисия. В проекта на, в а, параграф 1.5 се говори за декларация за интереси и се казва, че тя трябва да се попълва когато стария член на комисията поеме длъжността. Но това е малко късно, доста късно. Честно казано, трябват ни тези финансови декларации по-рано. Преди самите изслушвания. И аз всъщност предлагам те да бъдат пресяти от Комисията по правните въпроси на парламента. Най-напред. И то, ако имаме случаи на съмнение, на някакви противоречия, тогава комисиите, които ще отговарят по сектори за изслушванията, на тях трябва да им бъде много, че трябва да повдигнат въпроси за а, е, така, тези финансови декларации. Много е важно а, е, да имаме такъв един подход към еднакъв към всички комисари по отношение на декларациите за интереси, за конфликт на интереси. Аз е, попитах, аз поисках конференцията на председателите да повдигнат е, този въпрос, когато обсъждаха етичния кодекс или поведенческия кодекс с председателя Барозо. И ще следя изхода от, този, от това мое искане. И ще променим текста в параграфа, за да настояваме комисарите да попилват тези декларации преди изслушванията. По въпроса за механизма за стабилност, както знаете, макар и да не сме гласували още в пленарна зала, комисията предложи правилата, старите правила за действие на механизма, т.е. правилата да бъдат създадени по силата на регламента, т.е. предложени от комисията и след това с съвместно решение на съвета и на парламента. И тези правила, според мен, трябва да включват а, ясни задания за условност, така както е разписано в договора. И аз просто искам да потвърда, че председателя Барозо ще подкрепи парламента по време на заседанията на съвета в тези искания. А именно а, да действа този механизъм. Независимо от това, че самия механизъм се създава от една по силата на един междуправителствен договор. Благодаря. Благодаря. Давам думата на комисаря Шефчович. Не, преди това. Що се отнася до политически партии, ние обсъдихме вчера доклада на госпожа Яноко, Янико, Янако за финансирането на политическите партии. И ние се питаме дали комисаря няма някои предложения по тази тема? Eh, Европейската интеграция е важен аспект и тук, европейските, и, и тук партиите играят голяма роля. А ние в ако нямаме непременно законодателни компетенции, но при междуинституционалното споразумение имаме особена компетенция. И при, в последната част се говори за планирането на многогодишната програма и за постигането на междуинституционалното споразумение. Ние ние ще отговаряме за метода във всички случаи. Имате думата. Благодаря, господин председателю, и благодаря на всички членове на комисията по за техните бележки. Ще започна с господин Гереро. 15 минути е разумният компромис, защото Ако седиш на този стол на изслушван, първите 10 минути си излагаш приоритетите, а времето лети и се задават въпроси. Тогава ти се струва, че пък времето се движи много бавно. Да, 10 минути до 3 часа предложение, но мисля, че разумното е 15 минути и съм сигурен, че а, моите колеги комисари са го преживяли вече а особено бъдещите комисари също несъмнено ще оценят това предложение. Съгласен съм и с нещата казани от господин Гераро и Хефнер за взаимното, взаимната подготовка. Много важно е, но, т.е. предложените, номинираните комисари да дойдат, за да демонстрират, а, че заслужават да а, да бъдат назначени на тези високи постове а, и какъв е портфейла им а, за това, че ще бъдат политически, добри политически партньори на съответната комисия. Т.е. да се подготвят, макар и за кратко време, от номинирането им и изслушването им, да се подготвят добре. Едновременно с това съм съгласен и с двама ви, че ще бъде много добре да има подобна подготовка и от страна на нивото на Европейския парламент. Т.е. да се обсъдят предварително въпросите и да се обсъдят между координаторите как точно да се структурират въпросите, особено ако става дума за един по-широк портфел, който съдържа редица отговорности и дискусията да бъде по-добре структурирана. И каква така че и всеки член на Европейски. Знаем, че всеки член на Европейския парламент има право да задава кой каквито въпроси иска, но е добре да се направи една по-добра организация и подготовка, за да станат ясни самите области и процеса да бъде по-добре организиран, както за самите а, евродепутати, така и за публиката, но това ще даде възможност и на комисаря да представи една по-пълна картина на своите намерения, за ще има възможност да отговаря, спирайки се на една тема, да отговаря на няколко зададени въпроси. Това ще е от взаимна изгода също така и ролята на докладчиците, т.е. някой, който да се вгледа в по-големи детайли в процеса. И Смятам, че и последващата оценка, експост оценката ще бъде по този начин по-бърза и по-полезна. Що се отнася до това средно предложение на господин Гереро, мисля, че това е една отлична възможност за Европейския парламент да информира или да разбере от, т.е. да разбере от председателя на комисията какви са критериите му, какви са вижданията, възгледите за разпределението на а, портфейлите. Ще бъде чудесно, ако на номинираният председател разгърне вижданията си за своята философия и ще бъде много информативно за Европейския парламент да чуе какво, в какви области ще работи, каква, как гледа на самото формиране и, на комисията и разпределение на ресорите. Сега по устното изменение на господин Дав. Защо го харесвам толкова? Защото то а, спазва договора, институционалния баланс и много важният прерогатив за разпределяне на, на портфейлите, на кого а, какво да се възложи. А, така че а, бих казал, не създаваме възможност за някакви преговори, а, по-скоро какъв ще е процеса, който е всъщност същината на преговорите. И наистина това е право на номинираният председател на комисията как да разпределя. Job, как да ги разпредели в контекста на техните компетенции. А това наистина дава представа за целия дизайн на Европейската комисия и ролята й. Благодаря, господин Гереро, за вашите коментари по промените в договора и подкрепата за упростяване на процедурата, по упростената процедура. Мисля, че както самият вие казахте, е много важно по този изключително важен въпрос да се създаде един допълнителен инструмент за гарантиране на економическата стабилност, подкрепа за еврото и създаване на нещо, което особено в някои държава или членки виждам като тотална правна сигурност – в съответствие не само с европейските закони, но и с конституциите на държавите. Трябва да действаме бързо, тъй като обичайните процедури а, включват а, един труден дебат а, за потенциалните компетенции и прехвърляне на компетенции. И да избегнем една прекомерно удължена и нервна дискусия. Затова наистина ние сме задължени на Европейския парламент а, за подкрепата, която дава за такъв един подход. В отговор на господин Хефнер, особено втората и третата част от въпросите му относно инициативата, Европейската гражданска инициатива, за мен е удоволствие да кажа, че що се отнася до специалното създаване на специален вебсайт за инициативата на гражданската европейска инициатива и създаването на един специален софтуер за от страна, което ще даде възможност безплатно да се сваля от мрежата от страна на организаторите, за да бъде улеснена работата им Нямаме съмнение, че ще се справим на време с тази задача. Вече сме доста напреднали. Решихме всички проблеми по отношение на програмирането на този уебсайт и ще продължим да работим тази едната година. Същото се отнася и до наречника, който ще бъде изготвен доста по-отрано за да може организаторите да го ползват. И още щом влезе в сила 1 април 2012 година да имат цялата информация и да бъдат добре подготвени да стартират работата си, а стига да искат да използват този нов инструмент за демократичен дебат в Европа още от първия ден на, на инициативата. Относно ситуацията в държавите членки, до сега не сме чули за проблеми, осложнения. А, мисля, че и те са под същото това напрежение, как, под каквото сме и ние в комисията, тъй като големи са очакванията на гражданското общество, че този инструмент ще влезе, ще задейства на време и ще помогне на необходимите промени Относно механизма за стабилност, смятам, че Комисията и Европейският парламент трябва да работят заедно. Споделяме възгледа, че ще бъде възможност да се намери решение в рамките на съществуващите договори и бихме предпочели също този европейски механизъм за стабилност да бъде управлявани именно в рамките на постиженията на европейското право и същевременно а, знаем, че точно сега може да е неприемливо това за държавите членки и много често в Европейския съюз сме правили компромисми в това отношение и смятам, че сме успявали да намерим един приемлив компромис. Така че този механизъм наистина да играе а, с ролята си. В а, договора ясно се казва, а и се потвърждава и от Европейския съвет, и от председателя на комисията, а, че могат да направят необходимото, да внесат корекция, ако се види, че този механизъм излиза до известна степен от рамките, на които е поставен. Тоест, това е наше задължение да сме сигурни, че този механизъм а, спазва изцяло европейското законодателство. Това, което мога да ви обещая, е, че ще бъдем а, много а, бдителни по отношение на развитие на този процес. Ще играем. А, вменената ни роля, що се отнася до политиката, економическото управление като, като комисия и по този важен въпрос и как да си сътрудничим по-добре в такава една важна област като економиката, конкурентно способността, създаването на политики за създаване на нови, модерни работни места. По въпроса за етичния кодекс, повдигнат от господин Дъв, разискванията по този е, въпрос на председателския съвет беше доста градивен и основната промяна, която предложихме е кодексът да се преразглежда ежегодно. Но аз разбирам какво е предвид господин Дъв. Въпросът е кой ще вземе решението, ако е комисията по правни въпроси. Да, за тях е важно те да получат декларацията за конфликтни интереси преди изслушването. В момента изчакваме становището на парламента, което ще се приема от председателския съвет. Предполагам, че това ще е, бъде една от точките в е, това решение. И след това е, колегията ще разгледа това ваше становище. Но аз разбирам какво имате предвид и ще предам това и на моите колеги. Относно това, как ще се управляват европейските механизми за стабилност и какви ще са, как ще са организирани вътрешните процеси в механизмите. Аз разбирам а, предложението ви за това правило, но ми е трудно да поема ангажимент по него, понеже аз не участвам а, в това досие. Мога просто да обсъдя това със съответния колега, за да видя какъв прием ще получи такава идея. До сега ми е ясна общата логика на това за клаузите за колективни искове, осигуряването на солидарност при избягването на сериозни опасности при общаването на частния сектор в този процес. Всичко това са нови правила, включени в приложение 2 е, към е, новия правилник на Европейския съвет. По последното изказване на председателя Касини. политическите партии. Очакваме доклада на Европейския парламент по този въпрос, но мога ясно да кажа, че е, имаме една обща цел, а именно как да усъвършенстваме и как да създадем едно истински европейско политическо пространство. Регламентите 203, 204, ако смятате, че имат нужда от преработка, ние сме готови да се слушаме в по-конкретните предложения. Следващия, последния въпрос е програмирането в Европейския съюз. Това сме го обсъждали щателно и по време на преговорите за рамковото споразумение. Мисля, че най-добрият подход към програмирането или създаването на програми е, чрез дискусии на водени от трите институции, парламента, комисията и съвета, относно това как да а, приоритизираме работата си за всеки следващ период. Това би бил най-добрият компромис между правото на законодателна инициатива на комисията от една страна и от друга страна участието на законодателния орган в планирането на основните приоритети за следващите години. Това ще ни даде възможност малко по-сполучливо да планираме дискусиите, процеса на одобряване, ще се гласува по-добре дейностите на законодателя в двете му основни направления. Нека дам един пример за приоритетите за тази година. Естествено, това ще бъде пакет за економическо управление. Мисля, че лесно ще ни разберете и ще се съгласите по този въпрос. Тук обаче се вижда ползата системата за програмиране на Европейския съюз за следващи години. Надяваме се да получим одобрението на парламента и на съвета тази година. Благодаря. Председателя. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за информацията, която споделихте с нас и за времето, което ни отделихте и за готовността, която заявихте да говорите е, отново пред нас по всяко време. Сега това приключваме а, тази точка от дневния ред. А, след това ни остава още една. Тъй, че ако искате а, да си тръгнете, моля не се притеснявайте, но ако предпочитате да останете, за нашата радост благодаря. Allora, noi abbiamo ancora un altro punto all'ordine del giorno, ma mi pare di constatare che manca il numero legale. И така продължаваме. Обаче, ако се огледаме, май нямаме кворум, или? Ето така ще процедираме. Ще кажа за какво става дума. Ще направя предложение. Става дума за едно писмо което трябва да направим, но гласуването по темата ще направим следващия път, на следващото заседание. И така става дума за тълкуване на 120 на член 128 от правилника за вътрешния ред. Господин Лене искаше да направи връзка с, член 218 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това не е толкова лесно и толкова очевидно, ако човек иска да прочете целият текст, то тогава се сблъсква с определени трудности. Може би трябва заедно да прочетем текста. Така или иначе става дума за следното. 28, член 128. Тук става дума за дела от парламента пред Съда на Европейските общности. В рамките на договорите и в рамките на правилника за вътрешния ред, Европейския парламент трябва да спазва разпоредбите на Съюза и да осигури спазването на договорите. Що се отнася до неговите до компетенции, т.е. компетенциите на парламента. Тук става дума за евентуални оплаквания на Европейския съюз във връзка с разпоредби за прилагане на законодателните актове. А, а сега а, в член 218, алинея 11, постановява, че една държава членка може да се оплаче пред Европейския съд по когато смята, че има неспазване на договора. Едно споразумение при подобна ситуация не може да бъде прилагано. И тук става дума за институциите на Европейския съюз, т.е. Европе... нас не интересува ситуацията на Европейския парламент по отношение на договорите. Но тук не става дума за контрола на, зак... на спазването на законодателството. Мисля, че стана ясно за какво става дума. Тук има връзка и член 19 от правилника за вътрешния ред. Преди гласуване, е, преди гласуване на международни споразумения, то съответната комисия или съответната политическа група може да изиска одобрение или експертиза от страна на Европейския съд за съвместимост на съответното споразумение с договора за функциониране на Европейския съюз. И ако сравним тези три норми, трябва може да се стигне до следния извод – договора има предимство и договора дава възможност за взимане на решение по, по отношение на международни споразумения и по отношение на международните споразумения може да се подаде оплакване. Това постановява член 19. Ако държава членка сметне, че е, даденото споразумение е в ущърп и не в унисон с а, европейското законодателство. Но а, член 128 казва, че а, Европейския съд може да се сезира само и главно по отношение на делегирани актове и, и, и процедурални въпроси. Тоест, казуси, които евентуално теоретично накърняват договорите. Какви са последствията? Първо, важно е да се знае задачата на Европейския съд, а именно, че той трябва да постановява съгласуваността и да осигурява съгласуваността с договорите. И от тук следва, че ни, това трябва да бъде отразено и в нашия правилник за вътрешния ред. Но това от друга страна не означава, че нашия правилник трябва да изключва едно евентуално оплакване. Значи имаме член 19, а за делегираните актове и с други казуси може да използваме член 128. Тоест, член 128 постановява, че Европейския парламент може да сезира Европейския съд по повод на законодателния актове. Сега не би било логично да се каже, че незаконодателните актове не спадат под е, приложното поле на е, член 128. В, в крайна сметка в университетите се учи, че тълкуването на легистицио попада под контрола на европейското законодателство. Това рацио може да бъде разширено тълкователно, по силата на тълкователни е, решения върху е, изложените две хипотези. Става дума за смисъла на нормата, за съдържанието на нормата, т.е. тази норма може да покрие и е, двете хипотези. И сега искам да ви представя моето предложение и аз ще го прочета. ще направя един текст. Де последния въпрос. Член 19, алинея 6. Не, извинявайте, алинея 7. Казва председателят. Член 19, 7. Предвижда се специална процедура за решението на парламента по отношение на неговото право за използване на член 128 алинея 11 за сезиране на Европейския съд с съответствие на дадено международно споразумение с законодателството на Европейския съюз. Това постановява член 128. Там се казва, че що се отнася до защитата на компетенциите на парламента пред органи на Съюза, например Европейския съд, не се предвижда специална процедура, а прилагането на член 128. Мисля, че е това, което трябва да напишем в нашето писмо, що се отнася до казусите, които не попадат от прилагането под приложен, които не се отнасят към приложното поле на член 128, т.е. че те тогава попадат в приложното, в приложното поле на член 19. И така, общата процедура имаме по силата на член 128. Господин Даф има думата. Господин председател, напълно съм съгласен с вашето тълкуване. И аз предложих председателя на парламента да изпрати за становище на съда, на Европейския съд, споразумението на, за мароканските рибовъдни стопанства и риболова, което се явява в разрез с нашето законодателство, между другото. И не са ясни последващите стъпки. Тъй, че ще е много важно да изясним потенциалната полза или прилагане на старото правило 90 в тази процедура. А, трябва ли ни кворум, за да напишете е, писмо, за да изготвите писмо? Това звучи доста тромаво. Мисля, че трябва да напишете писмо до председателя. Ja, zunächst äh, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender äh, A, dass Sie... Благодаря господин председател, че по принцип е, включихте тази точка в дневния ред. Аз ви помолих за това. И ви благодаря също така и за много подробното запознаване с въпроса. Ние открихме разлики в законодателството, ние в нашата политическа група. Затова е разумно в нашата комисия по конституционални въпроси да дадем тълкование на тази разлика. Аз съм абсолютно съгласен с това, което казахте вие. Необходимо е да се тълкува правилника за вътрешния ред по отношение на член 90 алинея 7 и член 128 алинея 11. Аз не се съмнявам, че ще има ясни тълкования по тези два въпроса, по тези два члена, но ми се искаше просто да започнем да се занимаваме с а, този въпрос. Сега вие трябва да прецените как е, ние ще предоставим становището си на другите комисии, но това трябва да стане. Но по самия начин ще го уточните вие. Uh, Какъв е необходимия кворум за заседание на комисия? Някой знае ли? Колко? Председателя отговори без микрофон. Come sempre accade, per la verità, ho sbagliato io, perché direi... Е, както често се случва, всъщност аз съм се объркал май. Кворума всъщност играе роля само когато някой поиска проверка на кворума. Тъй, че грешката е моя. Но не мисля, че е, с нещо ще променим нещата, ако вземем решение да е, изготвим писмото следващия път на следващото заседание, а не сега. В крайна сметка, следващото ни заседание е следващата седмица на 22. И тогава можем да е, изготвим, да вземем решение за официално писмо. Според мен това е достатъчно. Сега не зная как вие бихте изпратили това писмо. Може би преди това е хубаво да, се, да го обсъдите с ко- координатора от НЕП. Сега това с кворума ние може да решим, че е, винаги има кворум докато някой от членовете не изиска специален кворум за гласуване на даден въпрос. Но сега по отношение на вашия въпрос, дали имаме време на следващото заседание да гласуваме, мисля, че да. Председателят, да, на 22 март ще е следващото заседание заседание на 23-ти в пленарна зала ще влезе предложението. Е, колегата Гвереро, аз също подкрепям това предложение, а именно да гласуваме на 22 марта. Има и германско или испанско тълкуване на кворум, това всъщност не е толкова важно. Има различни политически, има някои политически групи, които изобщо не са представени в момента. Не, е, та, това не е толкова спешен въпрос. Може да изчака още една седмица. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais euh, à mon tour euh, dire qu'il était peut-être. Euh, Благодаря, господин председател. Аз също Искам да кажа, че може би може да изчакаме няколко дена. Не става въпрос за спешно решение, което трябва да вземем. А може би бихме могли да получим и вашето предложение в писмен вид, така ясно, както го споделихте сега, в устна форма. И докато го получим, може да изчакаме още няколко дена. Нека гласуваме следващия път. Председателят. Добре? На 22 март ще обсъждаме и гласуваме предложението още веднъж. Ето и аз научих нещо от секретарята, а именно, що се отнася до кворума. Сега кворума е постановен в член 105 алинея 2. Така че нито италиански, нито испански решения, това кворума е, е оточнен в нашия правилник за вътрешния ред. И така, на 7 април ще имаме специално заседание. С това приключваме заседанието. На 18 и 19 април имаме нашите нормални заседания. Предстои ни доста работа. До тогава довиждаме.